Първа точка от дневния ред се отнася до общи разисквания за финансовите инструменти. Има няколко доклада. От една страна препоръка за второ четене на господин Гъренс, финансов инструмент за сътрудничеството за развитие. След това доклада на госпожа Лохпилер и госпожа господин след това финансови инструмент за сътрудничество за развитие на Гай Мичел и след това ем, финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни на господин Шот с препоръка за второ четене. Първо, докладчиците ще вземат думата. Първо, давам дума на господин Гърен за 4 минути. Le projet de règlement instituant проекто регламента, който въвежда мерки за страните от АКТБ в областта на производството на банани, се гледа днес на второ четене. На първото четене ние искахме да вземат максимални мерки в полза на износителката на банани от АКТБ, които могат да пострадат от подписването с споразумение с СТО и производители от Латинска Америка и, и Съединените щати, като се облегчат таксите. Импортните такси върху бананите ще намалят постепенно, съгласно това споразумение, от 166 евро на тон до 114 от тук до 2007 година. Замяна на това бананите от страните от АКТБ е, ще бъдат освободени от е, мито при влизане в Европейския съюз. След влизането в сила на търговската спогодба, е, те договориха специални мерки с Европейския съюз. Комисията по развитието, на която съм докладчик, внесе подобрения в а, първоначалния текст на първо четене. Поставяне на акцента върху премахването на бедността и социален характер на мерките. Второ, малките предприятия в селското стопанство да бъдат основните привилегировани от тези мерко. Трето, да се обърне специално внимание на екологичните здрав... и здравни аспекти и трудовите норми прозрачност за разпределянето на фондовете и споразумение за времена оценка на прилагането 18 месеца преди изтичане на програмата. Парламентът и съвета а, се споразумяха по финансирането на придружителните мерки за 2010 и 2011 година които отговарят в голяма степен на очакванията от страните от АКТБ. Повечето от тях засягат хоризонтално прилагане в рамките на делегирани а, актове, съгласно член 290 от Лисабонския договор. Ние бяхме удовлетворени. Европейския парламент иска да има думата по стратегическите решения на комисията по отношение на финансирането на външната дейност. До момента конф... Светъл казва да даде на парламента ролята в областта на финансовите е, инструменти, която му се полага. Ние категорично отказваме да ни слагат етикета на хора, които пречат е, на развитието. Ние в Комисия по развитие доказваме а, е, нашата добра воля е, м- всеки ден. Затова ви приказвам да гласувате масово за текста, който ви предоставям. Благодаря ви. Благодаря. Следващия докладчик, госпожа Лох Билер за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Гарантиране спазването на човешките права и насърчаване и развитието на демократичните структури, както и справянето с корупцията, са основни а, искания на тези, които демонстрират в Йемен, Египет и Тунис. Те се надяват а, по този начин мирно да постигнат а, промяна на положението там и да спечелят правото на свободни избори, на участие в обществения живот и на свобода на мнението. Инструментите за демокрация и за спазване на човешките права ще могат да бъдат приложени в тези държави много ограничено, защото а, такъв а, тип действия се наказват с преследване в тези страни. Вчера в а, рамките на работната група обсъдихме този въпрос и обсъдихме обстойни планове, инструментите да се използват по такъв начин, че а, да доведат до изпълнението на краткосрочни, сред, средносрочни и дългосрочни проекти, да се окаже ам, съдействие на хората в Тунис и да се изработи един модел, който може да се използва и в други държави, когато се стигне до такава основна трансформация. Беше изпратена делегация в Тунис и комисията ще приеме препоръките от посещението на тази делегация именно за реформа в съдебната система. Инструментите трябва да помагат за оказване на подкрепа на тези, които се борят за свобода. Това може да са институции, може да са индиви... Е, отделни индивиди или активисти за които защитават правата на е, човека. Не смятам, че използването на тези инструменти трябва да се разглежда като ам, част от намеса в вътрешните работи на съответната държава, защото всеки гражданин трябва да има право на свобода. Акцента трябва да се постави върху инструмента за защита на човешките права и насърчаване на демокрацията. Инструмента трябва да подлежи на постоянно преразглеждане. Инструмента е сравнително а, нов и не могат да се правят някакви крайни окончателни оценки. Нека да се подготвят добре предстоящите оценки. Тяхната цел е а, да очертаят изпълнението на отделните мерки и а, също така да определят най-ефективните методи на изпълнение на тези мерки. На практика установяваме, че с този малък финансов инструмент се финансират проекти, които а, могат да бъдат свързани с географски инструменти. Тук става въпрос за диалозите, свързани с спазването на човешките права. Ето защо не трябва да е, гласуваме за съкръщаване на този малък инструмент и така е, трябва да следим за това да не се финансират проекти, които е, не спадат към приложеното поле на този инструмент. Относно делегираните актове. В много области относно транспорта и екологията няма спорове, е, свързани с делегираните актове, но относно политиката за развитие има спорни точки. След влизането на договор от Лисабон е важно парламента да държи на своето право за участие при а, взимането на съвместни решения. Благодаря госпожа Лохбирен. Следващия оратор, госпожа Гал. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, всичко казано от госпожа Локбилер трябва да се вземе предвид. Особено когато си помислим, че Международното положение е много сложно. Ние сме ние обсъдихме вчера положението в Тунис и Египет и това само увеличава тежестта на финансовите инструменти за подпомагане на развитието и демокрацията. Поради тази причина парламента иска да упражнява демократичен контрол над тези инструменти. Мин през октомври разгледахме нещата по същество. Тогава отбелязахме ключовото значение за наш от за функциониране, но нашата помощ за функционирането на местните организации, които а, м, се борят за демокрация и права на човек. Ние година по-късно виждаме, че цялата тази процедура става нещо като боричкане между институциите. По силата на Лисабонския договор парламента има право на демократичен контрол над делегираните актове и ние искаме да можем да упражняваме този контрол. Тези делегирани актове ще бъдат първия пример за, за ролята, която е, е в правомощия, в, за правомощията на парламента, влезли в сила на 1 декември миналата година. Ние, се, ние ще се бориме за пълното прилагане на нашите първомощия в областта на демократичния контрол, когато става дума за прилагане на инструментите за е, насърчаване на върховенството на закона, демокрацията и правата на човека. Ние искаме да помогнем на жените, децата, чи, чието права не се зачитат, да се бориме срещу изтезанията, мъченията, борбата срещу смъртната присъда. Ние искаме да подпомагаме на правозащитниците, които е, работят в извънредно трудни условия. Ние трябва да помагаме и на всички организации на гражданското общество, които се които се е, действат в много трудни условия в най-различни страни. Когато когато а, и това, и това трябва да се вземе предвид, когато изработваме по-нататъчните рамкови програми. Последния път когато об, обсъждахме седмата финансова рамка, е, от нас се искаше само консултация, а сега бих. Сега съвета и комисията трябва да признаят ролята, която ние трябва да е, играеме и да ни се позволи да упражняваме тези преобещания. Господин Шолц, 5, 4 минути. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Финансовият инструмент за сътрудничество с е, индустрия за зелените държави над 300 милиона евро са предвидени за насърчаване на научен обмен, защита на културата, насърчаване на програмата Erasmus Mundus. Малките и средни предприятия трябва да бъдат взети предвид също така. Има и проекти, които могат да бъдат финансирани в малки държави, проекти, които не влизат в рамките на мерките за помощта за развитие. Също така се предвижда изпращането на студенти от Европа в Африка и Азия. Отговорността на Европейския съюз през последните години нарасна в областта на сътрудничеството с много държави по света. При новата формулировка на този, на този регламент проистичат много възможности, от които трябва да се възползваме. Ясно се посочва кой за какво и при какви условия може да получи финансиране. Новото при този инструмент е, че в регламент проекта се посочва, че ам, партньорските страни, които не спазват определените правила и не се придържат към екологичните стандарти за намаляване на въглеродните емисии, няма да бъдат ам, бенефициенти. Преди второ четене искам да подчертая, че е абсолютно необходимо при гарантирането на финансовите помощи да не се правят никакви компромиси при зачитането на човешките права. Трябва да се следи последователността на политиките в развиващите страни и трябва да се обръща особено внимание на мерките, свързани с продоволствената сигурност. Уважаеми колеги, Предстои ни второ а, четене и а, се надяваме на бързо, постигне на бързо съгласие, както и, и при а, другите документи от този а, род. Надяваме се да постигнем съгласие с а, комисията и съвета. До тук добре, но ясно е как, не е ясно как ще се процедира бъдеще с разпределение на компетенциите. Става въпрос за демокрацията и за делегираните актове и Европейския парламент, съвета и комисията имат различни мнения по този въпрос. За какво става въпрос? Ние искаме да изпълним това, което е наше задължение към нашите граждани. Искаме да проверим дали многогодишните стратегически планове за помощ за развитие се разходват в духа на нашите политики. Съгласно Лисабонския договор, ние имаме една нова роля. Ние сме с законодател, имаме право на вето. Що се отнася до е, инструмен, външните инструменти за сътрудничество и, и развитие, ние ще се борим за тях и за нашите права, свързани с тяхното изпълнение. Уважаеми е, колеги, По всичко а, личи, че а, трите органа не могат да се споразумеят а, за правата на парламента, просичащи от Лисабонския договор. Така че а, с законодател, какъвто сме ние, има право да упражнява своите правомощия. И така, господин Мичел не е тук. Ето защо преминаваме към комисията и комисар Дегухт има думата. Much, uh, Благодаря, госпожо председател, дами и господа членове на парламента. Аз всъщност замествам Андрей Спибълкс, който е в чужбина, за да участвам на втория дебат по финансовите инструменти. Бих искал да благодаря на докладчиците госпожа Гал, господин Минчел, Шолц и Чарлз Гюренс. Ние много добре си сътрудничествихме по работата с, с делегираните актове относно ролята на трите институции проблемите, които все още не са решени, проистичат от тълкуване на някои разпоредби на договора. И нашите партньори в чужбина обаче не, не разбират защо има так, так подобно блокиране. Аз не. Комисията не е, е отговорна за тези инструменти, също, също е времено подкрепя позицията в тази област. През октомври беше, про, беше проведен първия дебат на тази тема и парламента очаква по силата на а, член 209 и да участва в изработването на стратегическите документи, но ком... съвета отказа а, подобно предложение, свързано с делегираните актове. Много е важно да, да, да постигнем споразумение в най-скоро време, особено по ICI Plus и всичко свързано с а, споразуменията за бананите. ICI Plus е ин, ин, инструмента за стратегическо партньорство с развитите страни и ние трябва да имаме административна готовност за прилагането му, защото междувременно не можем да изпълниме цели за вър... залегнали в нашата програма. Що, що се отнася до споразумението по бананите. Това е тясно свързано с споразумението от Женева и споровете в рамките на СТО и ГАТ, т.е. проблем, който продължава вече от 20 години. Е, допълнителните и съпътстващи мерки са е, създадени с, с цел да облегчат е, и компенсират загубите, проистичащи от новите разпоредби в Женевското споразумение. Така че това трябва да се направи, защото ние го дължиме на страните производителки на банани. Особено за страните, които са тясно зависими и от износа на банани. Аз разбирам загрижеността на парламента и неговото желание да участва в изработването на годишните програми. Комисията излезе с предложение и компромисни решения, но те бяха отхвърлени както от парламента, така и от съвета. Бих искал да е, повторя, че ние сме готови да намериме практически политически решения. особено сега при второ четене. Защото допъл допълнителното закъснение и забавяне води до тежки финансови е, економически последици. Е, Лисабон, Лисабонския договор въведе нови правила, като даде нови правомощия на парламента за участие в оформянето на, на стратегическата външна политика на Европейския съюз. Трябва да се намери решение най-скоро време. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи и сега господин Понго от името на НП. madame la Благодаря. Госпожо председател, колеги, Европейския парламент днес за втори път ще се произнесе по изменението на инструмента за сътрудничество за развитие и мерките, съпровождащите мерки в производството на банани за основните страни от АКТБ тези придружаващи мерки се на, на, включват намаля е, разликата в тарифните преференции след подписването на Женевското споразумение с САЩ и от Латинска Америка през 2009 година. Парламентът се ангажира да помогне с 190 милиона евро на тези страни, за да се справят с конкуренцията. Има предложение на комисията с което ние сме съгласни, но съвета не е съгласен с тази форма. Той отказа да се приложи процедурата на делегираните актове към стратегическите програми и многогодишните програми. <clears throat> Макар, че това е записано в Лисабонския договор и затова парламента реши да реагира бързо. Ние искаме да изпратим силно политическо послание на страните от АКТБ. Европейския парламент е на тяхна страна и иска тези 110 милиона да бъдат деблокирани колкото може по-бързо. Но Европейския парламент иска да защитава своите закон, законови прерогативи съгласно Лисабонския договор. И затова, за да може бързо да се помогне на страните от АКТБ, Съвета трябва да поеме своята отговорност. Парламента вече го направи. Благодаря, господин Понга. Има синя карта. Има синя карта. Um, I wonder, um, has it a... Искам да попитам оратора, който каза, за това, че данакоплаците и британските данакоплаци, дали ще им се харесат тези 190 милиона да бъдат замразени, да бъдат замразени окончателно. Не Смятате ли, че това ще е добра новина за тях? 30 секунди имате, за да отговорите, господин Понга. Благодаря за въпроса. Има международни спогодби, които ангажират Европейския съюз страните от АКТБ и Европейския съюз трябва да ги привилегирова. Аз не мисля, че тези 190 милиона трябваше да се замразяват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 позиция на нашия парламент, което заявяваме днес, показва колко важно е, е въпросът с упражняването на нашите изпълнителни правомощия. Това засяга помощта за развитие в сектора на производство на бананите и на страните от АКТБ и за момента средствата не са деблокирани, а Женевското споразумение вече е в, ход, в сила. Ние и трябва да защищаваме нашите искания и за това нашия парламент трябва да има думата, особено по външната помощ, помощта за трети страни. Трябва да падаме в капана на заложен от комисията и съвета, защото трябва, за да спазваме нашите правомощия, това е духа на Лисабонския договор. Господин Ламсдорф. Господин Ламсдоров и госпожа Братна не са тук. Сега председ... представителя на европейските консерватори и реформисти господин Дева. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря, че ускорихте моето изказване. Този проблем има и технически аспекти. Тук става въпрос и за а, човешки е, живот. Искам да кажа, че парламента трябва да наблюдава и да проверява и да следи за отчетност и прозрачност при начина на разходването на европейски средства. Ако съвета не може да признае това и не може да признае, че делегираните актове трябва да бъдат изпратени до парламента и че парламента има право на контрол. И какво, ако това не го осъзнават те, какво въобще правим тук? Как ние ще се отчитаме пред нашите данакоплаци за парите, които те ни дават, за да а, бъдат разходвани от комисията за помощ за развитие? Относно бананите. Трябва да вземем и едно друго съображение предвид. Данакоплатците са загубили. Имаме едно търговско споразумение и сега какво трябва да направим? Да определим тези а, оратор е прекъснат. Председателя, продължаваме с а, списъка от оратори. Госпожа Верианта не е тук. И сега гос... господин Дартмунд за минута. A... Има едно оправдание за всеки един от четирите финансови инструменти, които разглеждаме днеска, но ако ги вземеме заедно, тяхната цел е да насърчават външната политика на Европейската комисия. Комисията го доказа с, всички процедури, които прилага вече. Всички знаеме кой обаче ще плаща за това. Нашите данекоплатци. И както обикновено, най-много ще плащат британските данекоплатци. Цената на тези финансови инструменти, въпреки е, старанията на моите колеги да го обяснат вчера и днес, целта е абсолютно неясна. Коми... Комисията е просто безотговорна с парите на данекоплаците и ние за това няма да подкрепим нито едно от предложенията. Благодаря ви. Има процедура зелена карта. Господин Лашфрид, приемате ли? Господин Лашфрид, имате дума. Äh, äh, Какво ми направи впечатление при вашето изказване? Винаги се опитвате да ам, включите и британския данакоплатец. Не смятате ли, че вие сте само представител на една малка група в Обединеното кралство или се чувствате като представител на Европейския съюз? Um, I did. Uh, um, sorry. Can I, respond? Да, мога ли да отговоря? Споменах и европейските данакоплаци и британските данекоплаци в изказването си. Но аз съм избран от британски избиратели, а не от други, така че моята отговорност е да бъда представител на британските данекоплаци, но аз вземам при сърце и е, интересите на данекоплаците от други страни, включително и на австрийските е, данекоплатци, чието пари се хъбат за изграждане на, на това ненужно на тази ненужна им. Госпожа Брантнер от името на Зелените. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да засегна няколко неща. Първо искам да засегна въпроса, свързан с е, инструмента за финансиране и гъвкавост. През последните седмици и месеци видяхме, че има много непредени катастрофи, които могат да избухнат. В същото време има инструмент, който е гъвкъв. Това е инструмента за стабилност и се използва за други цели много често, освен за целите, за които е създаден. В Инструментите за външна политика а, има нужда от повече гъвкавост, да, но от друга страна трябва да имаме предвид, че трябва да се упражнява контрол върху използването на тези инструменти и за бъдещето на тези финансови инструменти е, е добре да има повече гъвкавост, но това не може да се осъществи без демократичния контрол, на който има право парламента. ООН вчера направи връзката между развитието и конфликтите в тези страни и посочи страните, които се намират в период на тежки конфликти и се борят за оцеляване. Ние трябва да обмислим как можем да използваме тези инструменти по възможно най-ефективния начин и за това да се постигне установяване на демокрация в тези държави, да се постигне равнопоставеност между половете. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Бар... Брантнер. От името на независимите, господин Грифин вече не е тук и за това преминаваме нататъка към списъка на следващите оратори, господин Брок. Госпожо председател, господин комисарио, дами и господа, трябва ясно да заявим, че при тези инструменти трябва да правим разграничения между законодателни и изпълнителни правомощия. Парламента трябва да се изпълняват проектите от една страна и от друга да се контролират. и не може е, да се изпълняват решения, които са против волята на законодателя. Трябва да има възможност да се оттегля определено решение, когато законодателя смята, че изпълнението на това решение противоречи на неговата воля. Говорим тук за делегираните актове, които се отричат от страна на комисията и съвета. И става така, че изпълнителната власт има повече правомощия. Съществува от години този инструмент за насърчаване на свободата и демокрацията. И те трябва да се използват за оказване на подкрепа на гражданските общества. И какво става сега? Че а, против против волята на законодателя, съзнанието на комисията и съвета, този инструмент се използва неправомерно. Ето защо се стигна до ситуацията в Северна Африка. За да не се допуска това, трябва да се променят правилата и ние трябва да се борим за това. Благодаря, госпожа Гомес. Госпожа Гомес, една минута. Так, прахуа, жа. Continuam a gritar os resistentes na Praça Tahrir e eu grito com eles. Мубарак, време е да си, да си, да си ходиш. Така, това, това са... А, това е девиза, това е което чуваме на, а, по, ули, по улиците на Кайро и на Египет. Човешките права са част от вечните въжделения на хората. Те имат право на това. Ние трябва да бъдеме сигурни, че няма да подкрепяме повече диктатори, че ще осигурим условия за свободни избори и за върховенството на закона. За това трябва да можем да използваме целесообразно тези инструменти и те трябва да бъдат поставени под демократичен контрол. За това трябва да процедурата за делегираните актове да влезе в сила. Господин Мегалски. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Гомиш е права и госпожа Локбилер също е права. Събитията в Тунис и Египет трябваше да бъдат подкрепени от нас, а, а, не, да, а не да се събуждаме днес. Аз съм убеден, че правата са универсални, правото да се живее в демокрация, правото да се живее в страна, която човешките права са правило, е нещо естествено. Така че вторият инструмент е, предоставя възможност да показваме позва е, помощ на страни, без да минаваме през правителствата. Това е важно за Беларус, това е важно за Украина, така че ние трябва да можем да управляваме тези инструменти. Господин Тавариш, една... Благодаря ви, господин председател. Изслушах доклада на господин Гьоренс. и другите доклади. В повечето доклади бяха посочени специфичните права на хората. Нашето законодателство трябва да бъде насочено към това. Процедурата за съвместно взимане на решение трябва да бъде правилото. Всички тези решения, стратегически решения, трябва да бъдат вземани съвместно. Но Виждаме, че тук има едно повърхностно прочитане на Лисабонския договор и съвета отказва е, прилагането на член 209 за делегираните актове. На, на, на практика по този начин ние пренебрегваме съдбата на милиони хора в е, бежанските лагери, хора гладуващи. Крайно време е да започнем да законодателстваме правилно и да използваме делегираните актове, както трябва. Господин Стоянов, една минута. Госпожо председател, аз разбира се, че ще подкрепя това, което се предлага, защото парламента трябва да защитава своите права, когато се отнася а, до предоставени от договорите правомощия. Но аз искам да ви кажа, че ние трябва да разширим нашите, нашия контрол не само в предварителния контрол по отношение на делегираните актове, за които говорим в момента. Ние трябва да имаме и последващ контрол, защото милиарди и милиарди еврове се изсипват в, се, се изсипват в някакви програми, които обикновено влизат в джобовете на разни диктатори и спонсорират техния хубав живот, докато в същото време в собствените ни страни живеят също така милиони и милиони хора, които също живеят много мизерно. И по този начин ние спонсорираме с парите на европейските данъкоплатци луксозния живот на диктатори, които да потискат своите народи, а в същото време нашите собствени граждани живеят зле. Затова трябва да извадим гредата от собственото си око и тогава да гледаме треската в чуждото и да бъдат контролирани тези средства най-после реално и твърдо. Herzlichen Dank. Nun spricht Barbara Matera сега Барбара Матерес за минута и половина. Благодаря, колеги. Още веднъж трябва да утвърдим нашата роля вън и въ, извън, вътре и вън от е, Европейския съюз. Трябва да защитаваме основните свободи, записани в основната декларация а, е, на, за правата на човека, нашата харта за човешките права. А, е, това е част от нашата външна и социална политика. 1889 директива от 2006 година въвежда финансов инструмент за поощряване на човешките, защитата на човешките права в света. Това е конкретен, гъвкав, ефикасен инструмент, който трябва да бъде адаптиран към а, а, обстоятелствата в всяка, от, всеки отделен случай. В своята външна политика е, Европейския съюз трябва много да внимава как е, ползва своите финансови инструменти и да гарантира пълна видимост и прозрачност. Аз не искам да кажа да не поемаме нашата отговорност, е, но трябва да упражняваме и контрол. Европейския парламент трябва да упражнява контрол. так, само така ще следваме духа на Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Матера. Има синя карта от господин Мигалски. Приемате ли я? Господин Мигалски, минути и половина имате. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам дали госпожа Матера може да ни каже дали ЕНП ще е склонна да предостави специална помощ по отношение на демокрацията и човешките права в Украина, Беларус и други страни в рамките на източното партньорство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 част от ЕНП. А, абсолютно съм съгласна. Ние защаваме европейските права навсякъде. Благодаря. И сега продължавам с списъка с оратори. Господин Хауидзе на една минута и половина. Благодаря, господин председателю. Относно парламентарния контрол и инструментите свързани с него са абсолютно важни. Искам да благодаря на комисията за, за структурното сътрудничество, което имахме и да гарантираме, че сътрудничеството ще продължи и в бъдеще. Да, а, ние изпълняваме а, висококачествени проекти, но трябва да обърнем на други проекти и да ги а, свържем с а, а, външната служба. И трябва да се бъдеще да гарантираме запазване на високото качество на тези а, проекти. Виждаме какво се случва в арабския свят в момента и ще има питаваща нужда от финансиране на процеса на демократизиране в тези държави. Трябва да се концентрираме върху проекти за защита на човешките права, ще имаме нужда от допълнителни финансови средства. Но та, този регламент е нужен днес повече от всякога. Трябва да държим на него. От господин Вебер има синя карта. Приемате ли го, господин Дебер? Е, е, Искам да задам един въпрос. Аз е, уважавам господин Ховът и знам, че той е, е работил много за защита на човешките права в миналото, но как е, как изчисляваме критериите за равенство, човешки права и така нататък тук в Европа и как какво искаме И, и как, как, как искаме да го наложим това на други а, култури, на други вероисповедания, без да има колу, колуния, колониалистически оттенък. Да, това е огромно предизвикателство, което, а, което ми, с което ме предизвиквате. Е, човешките, човешките права, основните права са едни и същи за всички религии, за всички хора, за всички народи, за всички страни. Господин Мелцер има думата. Благодаря, госпожо председател. Помощта за развитие не води до нищо добро, особено когато има специфични проблеми в дадена държава и не се обръща внимание на тези проблеми. Има нужда на, от устойчивост при, при провеждането на тези мерки. Аз се съмнявам, че е, с тези инструменти нещо ще се промени. Когато дадем на африканските производители помощи, ние в крайна сметка е, пропиляваме милиарди евро, тъй като тяхното производство се субсидира. Помощта за развитие в Китай и с тези средства те си осигуряват нови суровини и нови пазари. Трябва да помислим по този въпрос. Средствата за развитие се използват и е, станаха зависими от споразуменията за реадмисия. Господин Берман за една минута. Благодаря, госпожо председател. Естествено, нашия парламент иска това, което иска всеки парламент. Демократичен контрол върху изпълнението на политиката на Европейския съюз. Лисабонския договор осъществи голям напредък по отношение на възможностите за влияние и контрол на парламента срещу опитите на съвета да ограничи правомощието на парламента, ние трябва да дадем твърда съпротива. Ние искаме да влияем върху определенето и прилагането на политиката, изборите с нейното съдържание. Хората, е, е, които излизат на улицата за да се борят за демокрация, трябва да получат нашата подкрепа, но много често борбата за демокрация минава и през тежки преговори. Всеки иска да има демократичен контрол, защото това е в интерес на всички граждани, тук, в Тунис, навсякъде. Благодаря, млада жена от моя избирателен район. Тази сутрин се върна в къщи след като заведе децата си на училище. И тази сутрин, както всяка сутрин, Дженис е гладна, защото няма, до, няма, няма достатъчно хляб и конфетюр за всички в къщи. Но ние, ние днес обсъждаме финансови инструменти в, за суми в размер на 1 милиард за насърчаване на човешките права в страните от третия свят. Това всъщност какво, какво разхищаване на парите на деконоплаците, какво, ли, какво лицемерие да се опитваме да храним диктаторите в Африка, когато Дженис не може да нахрани своите деца. Господин Кутър, за една минута. Може председател, ние няма да говорим за сътрудничество с трети страни, ако някои от страните основателки в Римския договор не бяха предвидили тази възможност за бившите си колонии. Че Правата на човека сега са политика, основана на премахването на бедността, поощряването на зачитането на човешките права, правото на труд и така нататък. Страните, развиващите се страни днес са стратегически партньори на Европейския съюз. Сътрудничеството с тях е от съществено значение за тяхното економическо развитие. <clears throat> Трябва да се стимулират инвестициите, диалога с обществените организации и неправителствения сектор. Господин Лайтфрид, една минута. Благодаря, госпожо председател. А, и в а, непосредствено близо до нас има а, диктаторски режими и високи представители, високопоставени лица в Европейския съюз не, нямат възможност или не искат да се застъпят за насържаване на демокрацията в тези страни. Не трябва да говорим, трябва да помагаме и да финансираме. Тази финансова помощ е много важна и обаче тази помощ трябва, трябва да е, е обвързана с демокрацията, човешките права и добри условия на труд. Когато насърчаваме тези ценности, то тогава тази помощ трябва да бъде контролирана от парламента. Не, не може Европейския съюз да действа чрез един бюрократичен апарат. Парламента трябва да има правото да прави това, което прави всеки парламент, а именно да а, взима участие при взимането на решения. Сега процедура за спонтанни изказвания. Госпожа Базеско за една минута. Благодаря, госпожо председател. Парламентът трябва равноправно с съвета да контролира приемането на стратегически решения, особено за начина по който се разходват средствата по финансовите инструменти. Европейския съюз трябва да прояви достатъчно гъвкавост и да ускори прилагането на тези инструменти за сътрудничество с страните партньори. Ние трябваме прагматичен подход към сътрудничеството с страните партньори. Трябва да се използват финансовите е, инструменти, страни като Ирак, е, Тюркменистан, където има <clears throat> енергийни ресурсни, чрез стратегически проект като петролопровода Набуко. Има, ще среща на председателите на Румъния и Тюркменистан за пренос на петрол и природен газ и прехвърляне на ноу-хау и технологии, така че в Румъния участва и в стабилизация в Ирак. И в Вагел. Госпожо председател. Много много от средствата по финансовите инструменти за развитие на трети страни отиват по редица канали не по предназначение, а по, ня... по, по някакъв начин а, с... са пренасочени към фирми и многонационални компании докато, докато е, трябва докато нашата цел съвсем не е това. Много от е, преждеговорящите казаха, че на практика ние, ние финансираме диктаторски режими, които са всичко друго, но не и демократични. А, нашата цел е да предоставиме помощ за развитие на бедните страни, на бедните народи. За това трябва да намериме други канали да им помогнем и за да могат наистина те да постигнат развитие. И сега даваме думата на комисарият. Благодаря, госпожо председател. Аз изслушах много внимателно всички изказващи се Комисията се надява, че ще намерим решение за този, на този важен проблем. Но ние трябва да използваме изцяло и целесообразно инструментите за финансова помощ. Те не трябва да, ста, те не трябва да станат заложници на споровете между институциите. Напротив, ние трябва да, да говориме с единен глас. За това трябва да намериме взаимно задоволяващо решение. Но много годишните мерки са, трябва да, взема, да се вземат в, да се приемат в рамките на комитологията и не могат да бъдат задължителни. Само няколко стратегически документи трябва още да бъдат изработени и комисията смята, че да се променят да се промени системата сега, ще трябва да се променят прекалено много неща, което ще доведе до изкривяване и до проблеми в цялостната външна дейност на Европейския съюз. Коми... Комисията е, иска процеса да се развие и разшири, като парламента има по-широк демократичен поглед, като е, ако критериите по член 209 са из, изцяло из, изпълнени. Комисията все още няма а, обаче виждане по какъв начин тези делегирани актове ще бъдат разгледани по силата на тези разпоредби. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Докладчиците отново получават думата и господин Гаренс има думата. Искам да благодаря на всички, които се изказаха като цяло по финансовите инструменти и в частност на тези, свързани с моя доклад. Елмар Брод намери най-точните думи да изрази какво искаме. Ние не искаме да пречим да се върви напред, но не можем да дадем и карт бланш на изпълнителната власт да подписва споразумение без никакъв парламентарен контрол. Той е предложено много умно решение да следим отблизо всички стратегически актове. Една дума и за тези, които бяха по-критични и скептични по отношение на политиката за помощ за развитие. Разбира се, че винаги в крайна сметка да накоплаците могат да откажат да подкрепят политиката в областта на развитието. Но вижте какво. Дънкоплаците финансират един бюджет за солидарност, който благодарение на тях позволява а, да се осъществява тази помощ. но е, е, е, не можем да игнорираме незачитането на правата на хората при отпускането на помощ за развитие. Трябва да погледнете програмата на ООН помощ за развитие. И ще видите, че тези, които най-добре отговарят на тези на критерия външна помощ, са същите, които могат да ползват вътрешна солидарност в собствените си страни. Тоест, тук няма противоречие. И тези, които искат да а, представяш нещата така, че външната помощ е хвърляне, пилеене на, на пари, да се позоват на статистиката от доклада в областта на развитието на ОНЕ. Благодаря, господин Гърен. Сега госпожа Лох Пилер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Относно делегираните актове, те бяха ясно посочени в този дебат и стана ясно защо парламента държи на тях. Ние не искаме микроуправление, ние искаме да упражняваме контрол върху използването на тези инструменти и да се коригират евентуални грешки. когато парламента говори с организации за защита правата на човека и когато изразява своята позиция навън, може и някои проекти не могат да бъдат изпълнени, то тогава позицията и решението трябва да бъдат съгласувани с него. Беше изразена критика, че прекалено много средства се изразходват за защита правата на човека и за развитие на демокрацията. Когато погледам тези инструменти, виждаме, че инструментите съществуват от 2004 година. Пред, и с много малко пари може да се постигне много. Не може всичко да се обобщава и генерализира. Трябва да се види точно до какво са довели тези проекти. Дори в отделни а, случаи се е стигало до там, че проектите не са били продължавани. Когато погледнем основните ценности на Европейския съюз, стои свободата, хората да живеят свободно, трябва да насърчаваме защита на човешките права и тези инструменти са едно добро допълнение към политиките, които изпълняваме. Така че парите не са толкова много, а напротив, трябва да се пред трябва да има повече средства на разположение. Благодаря на колегите. И благодаря на комисара за участието в дебата. Бих искал да благодаря на колегите за подкрепата. Чух казаното от господин Брок. Ние искаме да има разлика и да направим разграничение между законодателното и изпълнителното. Всеки докладчик и всеки отделен депутат казаха, че парламента трябва да има възможност да се произнесе в процеса на планирането по стратегията, Тоест, само тогава тези документи могат да бъдат прилагани правилно и средствата ще се разходват там, където е необходимо, най-целесообразно. Аз искам също така да добавя, че не смятам, че никой е, данекоплатец не би поставил под въпрос е, сред средства насочени към защита на човешките права и демокрацията. Точно това са точно това са инструментите, които биха били подкрепени от всеки отделен наш данекоплатец. Ние в парламента получихме нови правомощия по силата на Лисабонския договор. Така че искаме от, ком, от комисията да бъде достатъчно отворена, и открита, за да можем да постигнем ед, поне едно разумно споразумение на един разумен компромис в името и в интерес на трите институции. Господин Митчел, сега. Благодаря, гос... госпожо председател. Аз съжалявам, че закъснях. Първо, британските колеги крит критикуваха начините по който се използват тези инструменти, но ако, демок, демок, демок, ако демокрацията а, и правата на човека наистина беха спазвани и в нашите страни, нямаше да има деца, които да не си дояждат сутрин преди да отидат на училище. За това, но нека бъдем ясни за какво става дума. Става дума за демокрация и човешки права, но 22 000 деца умират всеки, всеки ден и то не много далеч от тук. Разбира се, е, те бяха 34 000 пред е, така че ние успяхме да намалим тази бройка точно защото използваме инструментите за развитие и човешко права. Да, но нека не сравняваме положението на нашите деца с тези деца. Не, че това не е важно. Сега, тук, тук става дума е, от една страна за приложение, от друга страна за делегирани актове. Аз предлагам да се придържаме към решението от първо четене на парламента и да, да, да, да включим отново всички изменения, които бяха отвърлени от съвета. И измененията, които бяха внесени от парламента, по принцип не са по същество а касаят ролята на парламента в практическото прилагане на делегираните актове. Това са на практика демократичните прерогативи на Европейския парламент, така както са предвидени и записани в е, Лисабонския договор Тоест, участието в подготовката и изпълнението на стратегическите решения, къде и как да се разходват средствата. И трето, някои проекто решения, взети от комисията, трябва да бъдат признати като е, делегирани актове. По, по, по този начин законодателя ще може да участва и да възразява на проекто решения, които според него са незаконообразни. По този начин наистина решенията и мненията на парламента ще бъдат зачитани. Не става, не става дума тук за микроуправление на отделните програми или проекти. Не. Просто законодателя трябва да има контрол над стратегическите решения и, и отрасловите приоритети. Всички тези изменения бяха включени в позицията на парламента на първо четене и които бяха разгледани от парламента. Но съвета отхвърли практически всички тези е, изменения, без да предложи някакви альтернативни решения. За, за, за съжаление, една година мина междувременно между двете четения и между институционните преговори не доведеха до, никакво, до никакъв резултат. Ние се опитахме наистина да защитиме нашата позиция и приканвам след като, след като проведахме много заседания с общо седем, нямаше никакво сближаване на позицията. Чак на края на миналата година комисията направи едно компромисно предложение, което, на което парламента веднага реагира със свое предложение, но това не беше отразено в заключенията на съвета. Въпреки е, позицията на съвета, която се споделя от е, комисията, а това не трябва да бъде така, ние настояваме на е, стъп целесообразността на нашите позиции. критериите, които са залегнали в член 209, са задължителни за всички институции. Не, не става дума за политически а, запалическо настояване или за политически аспекти. Не, това са законни а, е, изисквания. И процедурата за делегирани актове трябва да се прилага при избора на е, целите, които се финансират. Докладчика и различните докладчици по различните инструменти, по четирите инструмента, постигнаха консенсус. Всички изменения, включени в, е, първо, в доклада по първо четене, трябва да бъдат отново е, включени. Аз съм убеден, че прилагането на новата процедура ще бъде и в интерес на бенефициентите на тези инструменти. За да, за да могат те да се използват целесообразно за намаляване или из, изчезването на бедността. 22 000 деца не трябва да умират всеки ден. Всеки Божи ден ние искаме да можем да участваме в премахването на това. Господин Мичел, дадохме ви повече време да се изкажете, тъй като в началото нямахте възможност да има синя карта от господин Дева. Приемате ли? Аз само искам да попитам моя колега и приятел господин Мичел, дали той е съгласен с мен, че през 2005 година парламента се отказа от 40 области, в които можеше да има право на съ, е, съвместно взимане на решения. Сега какво искаме да се върнем обратно. Ние просто не участваме в никакви процеси. Така че питам господин Мичел, защо го направихме тогава и защо се връщаме сега? 30 секунди, господин Мичел. Съгласен съм с господин Дева, че наистина отстъпихме някои от правата си. Аз като докладчик по този инструмент. Казвам, че две, две години и половина преговаряме по този инструмент, защото точно не искаме да се откажеме от правата. В крайна сметка, обаче, постигнахме споразумение. А, да, да имаме. А, демократичен контрол над нещата. Това е духа на доклада и трябва да продължаваме в този дух. Господин Шолт за две минути. Госпожо председател, да, господин Гухт, вие сте прав. А, навън този спор не може да бъде разбран. Съвета дори не участва по време на този дебат, което е много жалко и е, не е добър сигнал. Надявам се второ четене да има по-добър изход. Питам се защо един принцип, който е застъпен в договора, не се признава. Господин Брок съвсем ясно посочи, че тук става въпрос за следното да имаме възможност да говорим и да излагаме нашата позиция. Ще ви дам пример. В многогодишното планиране на Комисията за инструмента за сътрудничество не се а, е, посочва регламента, а се посочва стратегията Global Europe. И проблемите дори след кризата продължиха. Целта на това, на тази многогодишна финансова рамка служи за обслужване на определени интереси. И така, Законодателите не са планирани инструментите с такава цел, не са предвидени данъчни средства и този инструмент за сътрудничество трябва да е един модерн финансов инструмент. За нас страните от Юго-Источна Азия не са партньори и ам, финансовите средства не трябва да се съроточават върху техните резерви от газ. Относно страните от Магреб, трябва да планираме съвкупни дейности съвместно с тях. Трябва да има един добър и справедлив обмен между Европейския съюз и трети държави и да се насърчава процеса на развитие в трети страни в интерес на нашите европейски граждани. И така, приключваме с, с дискусията по тази точка и в 11.30 ще гласуваме по нея.